Good afternoon, dear colleagues. Добър ден, уважаеми колеги. Добре дошли на поредното заседание на комисията Либе. Заседанието е предвидено да продължи до 6 часа. Председателят не можа да дойде, затова аз го замествам. Ако няма възражения срещу дневния ред, който е раздаден, ще се счита за прият. Езиковият режим днес след обяд не е пълен. Първа точка в дневния ред – е дебат по новото предложение на комисията за създаване на система на ЕС за информация за пътуването и разрешаването им ЕТИАС. Аз съм докладчик. Предложението беше представено в комисията на 27 март. С ваше позволение ще представя проекто доклада и след това ще дам думата на докладчика от Економическия и социалния комитет господин Симан за кратко представяне на тяхното становище. След това комисията и представителят на съвета ще бъдат помолени да споделят своите мисли. След тях ще дам е, думата за разисквания. Докладчик в сянка е господин е, Депре, госпожа Гийом и госпожа Вержа се извиниха за това, че не могат да присъстват и госпожа Сипел ще замества госпожа Гийом. И сега нека да ви представя този доклад с няколко думи. Аз мисля, че досието пред нас е много важно. То е и доста сложно. Процедурата по разглеждането му и приемането няма да бъдат лесни. Независимо от това, то преследва една много добра цел, именно създаването на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им. Комисията представи това предложение през ноември и основните елементи на предложението на комисията и философията на предложението не могат да не се приветстват. ЕТИАС ще даде възможност да се прецени дали граждани, освободени от визи, които смятат да пътуват до шенгенското пространство, са потенциален риск за сигурността и миграционен риск преди лице, лицето да пристигне на външните граници и граничния пункт. Ето защо ЕТИЯ ще даде възможност да се прецени дали условията за влизане се изпълняват от граждани на трети страни и следователно дали е защитена сигурността на ЕСА. Заедно с това на граничните служители и имат задачата да извършват широк кръг проверки и преценки в ограничен период от време. Системата тя ще даде възможност за предварителни проверки. Някои от тях в момента не са възможни. Системата дава възможност на граничните служби да се уверят, че такава проверка е направена и възоснова на нея няма основания за отказ. Системата не е в ущърп на окончателното решение на граничните служби да разрешат или забранят вход, ако преценят, че условията за влизане не са спазени. Може да се приеме, че системата ще, доволи, ще позволи е, да се намали броя на отказа за влизане, тъй като предварителната проверка е направена преди лицето да потегли за шенгенското пространство. По този начин това ще, продъл... ще подобри управлението на границите. Ето защо привесвам общата философия и основните елементи на предложението на комисията. Предлагам обаче някои изменения, чиято цел е допълнително да се усъвършенства предложението. Трябва да се каже, че докладът в сегашния си вид ще спечели от допълнително подобрение, уточняване и прецизиране ние се допитахме до широк източник от до широк кръг от източници бяха проведени срещи с комисията. Освен това, поканихме експерти, заинтересовани лица на заседанията с докладчите в Сянка и съм много благодарна на докладчите в Сянка тъй като те проявиха силен интерес и проведахме няколко срещи преди проекта да се изготви. Срещнахме се с европейските агенции, които проявяват интерес към предложението ЕТИАС, Европол, Лиза, американски експерти, които ни информираха за своя опит – и представители на въздушните превозвачи най-сетне беше, от комисията беше поиска, беше поръчано проучване и има становище на Агенцията по основни права. Имаше и посещение на място в агенцията Юлиза. В край, на тази основа аз Искам да внеса няколко изменения. Ще спомена най-важните сред тях. Е, на първо, на първо място е, да се избегнат проблеми с изпълнението. Смят, предвиждаме проблеми с изпълнението, ако не изменим някои от елементите на предложението. Предлагат се по-подробни правила, за да се определи коя държава членка носи отговорност за изпълнението на ETIAS и евентуално обжалване критериите е, на държавите, в които е първото влизане, трябва да се допълва възоснова на поступили сигнали, за да има по-балансирано разпределение на отговорностите за да се избегнат ненужни тежести. На въздушните превозвачи, не, въздушните превозвачи и автобусните превози трябва да влизат в обхвата. Превозвачите трябва да могат да се свързват с ETIAS е чрез един система за достъп, за да има гладко функциониране на системата, трябва да има повече информация за пътуването и за конкретната ситуация. Също така те трябва да бъдат уведомени преди да изтече ЕТИАС и да могат да кандидатстват за ново разрешение преди изтичането на ЕТИАС. Трябва да се дава повече информация за обжалване, за да може да се упражнява правото на обжалване в, в много части се предлага да се поясни текста, да се предвидят повече гаранции за пътуващите възоснова на базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи. Трябва да се направят допълнителни ръчни проверки. Добавихме няколко изменения за ефективността и ефикасността. Предлага се държавите членки да създават специални центрове за достъп да, се провери дали изискванията на правоохранителните органи да се провери. Ето защо третият орган трябва да участва в този процес, което е доста сложно. За да се проверят граничните проверки, граничните служители при повторната проверка трябва да имат възможност за достъп до централната система на ЕТИАС. При повторна проверка, когато това се прецени от граничния служител, граничните власти трябва да имат достъп, за да могат да вземат по-информирано решение. Също така сме внесли изменения за защита на данните. Те трябва да съответстват на правната основа, е, която регламентира други системи, други системи за данни. Също така добавихме изменения за контрол и отговорност. Редица нови разпоредби за отчетността са насочени към гарантиране на повече прозрачност и отчетност в системата. Мисля, че всичко това е, насочен, е в, насочено към повече яснота на текста. При, ще приветстваме всички ваши предложения за да постигнем споразумение по текст, който да е, има не само положителна цел, но и който може да се изпълнява. Ето това е основната ни задача. Готова съм на сътрудничество с докладчиците в Сянка. И сега веднага давам думата веднага на господин Симонс, докладчик от за економическия и социален комитет. Добре дошъл на нашето заседание. Благодаря, госпожо председател госпожо докладчик. Е, радвам се, че економическият е, и социалният е, комитет, който е консултативен орган, успя да ви предостави своето становище. Също така се радвам, че ни представихте основанията, поради които нашето становище е поискане. Аз ще е, навляза накратко в детайлите на становището и ще подчертая онези елементи, на които трябва да обърнем особено внимание в процеса на изработване на нашия доклад. Много е важно да се отчете, че в економически и социалния комитет се обръща сериозно внимание на системата ETIAS. Като докладчик аз стигнах до следните заключения. ЕТИАС в момента е задължителна. Тя не може да се избегне и получих пълна подкрепа когато казах, че всеки, който гласува против тази система, ще трябва да понесе отговорността при евентуален терористичен атентат от други страни, тъй като това е една от трите цели на тази система. Не сме Аз мисля, че това е, че е правно възможно да се запишат тези последици. Вие споменахте защитата на данните и още няколко други елемента, които включихте в документа в съответствие с препоръките на Европейския орган защита на данните. Взаимната оперативната съвместимост и взаимното допълване трябва да се да бъдат доведени до добро равнище. Ние трябва да обърнем внимание на интересите на гражданите, които не са в състояние да правят проверки, предвидени са освобождавания и е Хубаво е, че всички тези въпроси са споменати. В заключение искам да спомена последното изречение от нашето становище е, за това, че е възможно да е, станем предмет е, на ответни мерки от други страни за хора, които бихме искали да дойдат в шенгенското пространство. Второ, наблюдение на Костас. Параграф 3.8. Това може да стане чрез делегациите на Европейския съюз в трети страни. Защото всичко, нещата като че ли извъзват извън контрол, само че ние не искаме да затрудним нещата за тези хора, които искат да дойдат в Европа. Най-сетне ние имаме нужда от ясно дефиниране на категориите и критериите. Целта е дипломатическият дипломатическите служители да бъдат предмет на тези разпоредби, но трябва да обърнем внимание на тези въпроси. Също така трябва се спрем на дефиницията на превозвач. Имаш, е, дефиницията е много добра. Често обаче участвам в заседание на Комисията по транспорт и включването на суша, въздух и море е уместно, само че има нужда от е, дефиниция и е хубаво да се ограничи дефиницията до суша а, е, и въздух. Последното аспекта на вътрешните водни пътища не са включени в предложението на комисията. Знам,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 отговорност. Благодаря за вниманието. Председателката благодаря. Преди да дам думата на комисията и съвета, може би ще, е, ще бъде добре да дам думата на докладчите в сянка или на колегите. Имате ли въпроси към комисията и съвета? Госпожа Зипелт посочи, че иска да се изкаже от името на госпожа Гиом. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, Силви Гиом не може да присъства на заседанието, има други ангажименти. Първо бих искала да подчертая, че от им че Бих искала да поздравя госпожа Гал за свършената работа. Тя организира няколко технически заседания с докладчиците в сянка и експерти с цел да, да, да се обсъди по същество различните елементи на ЕТИЕС. Гражданите на трети страни трябва на молбите си да получат отговор с разрешение от ЕТИАС. Също така добавени са и няколко предпазни мерки, свързани с защитата на данни и докладчика предлага нова система за определяне на държавата членка, която да отговаря за проверката и за решението, което ще бъде взето от името на ЕТИАС. Съответно, държавата членка ще бъде отговорна за взетото решение. Ние обаче и моята политическа група смята, че предложението не е достатъчно амбициозно, за това ще внеса изменения, свързани с критерии за недискриминация, както и профилирането, защото така както е направено предложението в момента, подобни проблеми биха могли да се появят заличаване на данни, свързани с граждани от трети страни, тъй като не, не винаги искането на подобни данни е оправдано или пропорционално. Право, прилагащите органи трябва да бъдат точно определени и правилата за техните действия да бъдат също така правилно разписани, за да няма допълнителни последици за граждани на държавите, които са освободени от искане на виза. Господин Симънс, спомена за терористичните атаки. Аз съм наистина малко шокирана от това, което каза господин Мартин, защото терористичните атакти, на които бяхме жертви и на които бяха жертви европейски граждани през предишните месеци, не са били извършени от хора, които са а, прекусили границите, а е ставало дума за хора, които вече са били известни на съответните а, правоприлагащи органи в Европейския съюз. Така че, благодаря ви, госпожа Зипел, за. А, това, че представихте становището на госпожа Гиом. Госпожа Стивенц има думата. Благодаря, госпожо председател, колеги. Бих искал първо да благодаря на докладчика за свършената работа. Радвам се, че тя подкрепя предложението на комисията. Тя, пред, тя предлага граничната охрана да има достъп до ЕТИАС в момента, в който се извършват така наречените вторични проверки. Ако а, граничната охрана а, има достъп до а, част от информацията ще било необходимо да се събере допълнителна информация. Аз смятам, че в първоначалното предложение не, нещата не са достатъчно ясни. Аз правосъдието и съдия ще трябва да вземе решение за достъп до данни и до от страна на полицейските власти. Аз смятам, че тук има нарушаване на суверенното право на всяка държава членка да прилага собственото си процесуално право. превозвачи а, които осигуряват сухоземен или жезопътен транспорт, няма да бъдат задължени да се включват и предоставят данни на системата ATS. Аз мятам, И, но от друга страна, аз смятам, че би било необходимо всички прикосяващи границата да трябва да се легитимират с паспорт или лична карта. Това бяха моите коментари. Господин Депре, благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да ви благодаря и да ви поздравя за отлично свършената подготвителна работа. Да, тук, тук чуваме доста различни мнения относно съдър... съдържанието и а, евентуалните бъдещи дейности на този орган. Като цяло, политическата група Алде подкрепя създаването на европейска система за информиране и издаване на разрешения. Същевременно обаче първото изискване е да има баланс между от една страна необходимостта да а, се спазва безопасността и от друга страна защита на личните данни и правата. Необход... Необ... Необходимо е да се изработат критериите за риск, които да, с които да се оценяват данните на съответните граждани това би трябвало да залегне в делегиран акт на Европейската комисия. Тези критерии трябва да бъдат целеви и пропорционални и ние трябва да бдим, защото нещата да се развият така. Също, същевременно трябва да създадем и, и списъци на ETIAS, които да бъдат изключени лица, за които има съмнение, че са извършили престъпление или съмнение, че биха могли да извършат някакви правонарушения или да бъдат някаква заплаха за безопасност безопасността. Държавите членки трябва да имат достъп до тези списъци, да ги използват целенасочено и, но в тях да бъдат включени само лица, които наистина представляват някаква опасност за сигурността на държавите членки. Същевременно да има а, гър... мерки за гаранция за спазване на правата и механизми за проверка на тяхното прилагане. Също, също времено ли, лицата, които не са подложени на визов режим, не трябва да, да бъдат с да, да, да, да, да бъдат жертви на, допълни, на допълнителните мерки. Същменно считаме, че трябва да, да се види дали трябва да има ограничения с, с като в списъка да бъде само, е вписана само една държава или сроковете също времено. Лицата трябва да имат право да знаят защо им е отказан достъп и да имат право да обжалват решението на органите, които са отказали а, издаването на виза. Смятаме, че срок от 5 години е прекалено дълъг и смятаме, че трябва да се въведе срок от 2 или 3 години. Става дума за сроковете за разрешение, тъй като нещата се променят бързо. Същевременно смятаме, че цената трябва да бъде по-висока и да бъде повдигната от 5 до 10 евро. При всички случаи тази е, цена от 5 е, евро е по-малка от е, разходите, които се извършват в другите страни, но и Канада и така нататък. Смятаме, значи, че трябва да се повиши а, таксата, но същевременно да има списъци на хора, които да са освободени от заплащане на подобна такса, като деца, експерти, студенти и така нататък по подобие на правилата, урегулиращи издаването на визи тип Б. Същевременно вие сте прави, че граничната охрана и а, съответните а, органи трябва да имат право на достъп директно до ЕТИАС в момента, в който извършват вторична проверка, за да могат да вземат информирано решение и да не трябва да се изискват допълнителни данни. Също така настояваме да има оперативна съвместимост и взаимодопълняемост с други видове банка, дан, банки данни. също времено смятам, че не, тук не фигурират или може би не съм ги видяла, че има допълнителни дали са зарегне допълнителни правила за страните, които не са членове на шенгенското пространство, като а, Кипър, България, Румъния и а, други. Какви правила ще се прилагат за тях? Това са моите коментари, госпожо председател. До тук. Благодаря, господин Да предавам думата на господин Албер. Благодаря, господин Ал... госпожо докладчик. Благодаря на докладчика. Участвахме като докладчици в Сянка в различните заседания. Би искам да реагирам на казаното от представителя на ЕКОСОК, защото смятам, че това е, е съвсем неуместно да се, да се казва, че извършителите на терористични атаки са дошли от е, чужбина, извън, идват от извън Европейският съюз, за да извършат подобни действия. Това не е вярно. Те аз не знам откъде разполагате с подебни информация. Аз смятам, че хората, които отхвърлят идеята за ЕТИАС, ще бъдат отговорни в бъдеще за а, терористичните атаки, на които бихме могли да бъдем подложени. Смятам, че този дебат обаче не почива на реална фактология. Разполагаме с изследване, поръчено от нашите служби, в което се, се е твърди, че не са, не са направени достатъчно проучвания на отделни казуси, на които да почиват правилата, които трябва да управляват ЕТИАС. Никога дото до сега няма достатъчно точни критерии за изключване на някои трети страни от необходимостта за виза. Сега, тук не, не, не, не е направено също така достатъчно задълбочено из, изследване на хората, които идват от трети страни, освободени от виза. А, примерно, искате необходимо е съответните правоприлагащи органи на страните които и имат договорености за издаване на визи с Европейския съюз, да сътрудничат с нашите а, органи. Ако има, примерно, а, съмнение за дадени лица или че тези лица трябва да бъдат проверявани. Така че подобна система, прилагането на, на подобна на подобни правила ще доведе до огромни разходи и същевременно ще бъдат нарушени правата на всички граждани, пътуващи от тези страни. Така че съответно ще нарушиме и а, ще бъдем в нарушение с решенията взети от Европейския съюз относно а, за съхранението на данни. Така че смятам, че целият а, дебата е, не, не почива на реални факти и на а, необходими аргументи. естествено, и ние всички знаме, че да улесниме пътуването на граждани от държави, които са демократични държави в Европейският съюз, е нещо, което се е, е абсолютно е, естествено, но както виждаме, е, дебата в последно време се измества и за това струва ми се, че трябва заедно с комисията да преразгледаме необходимостта от въвеждането на подобна система или дали не трябва да потърсиме възможността да създадеме някаква друга система, която да дава възможност за по-целево прилагане на нормите с като се, създад, като се създадат възможност за извършване на контроли от съвместни е, органи на, на държавите. При всички случаи струва ми се, че подобни мерки биха били много по-уместни и биха дали много повече е, резултати в борбата срещу тероризма, отколкото прилагане на системата ЕТИАС. Така че Очудвам се, господин Депре, че а, групата на либералите подкрепя подобно а, решение, подобна система, включително и разширяване на нейния обхват. Ние по принцип смятаме, че няма основание подобна система да бъде създадена. Господин Депре, искате да отговорите, може би? Госпожо председател, искам само да кажа, че ако нашия приятел ми е чул добре, е разбрал, че в първата част на изказването ми аз наблегнах на необходимостта да се засилят гаранциите за гражданите, що се отнася до въвеждането на показатели за риска и също за списъка за лица за наблюдение. Това е важно. Трябва риска внимателно да се прецени. Не трябва да се създава една обща система, една целенасочена система. Трябва да се сътрудничи с полицейските органи, с граничните органи в другите държави и членки и в третите държави. Вие вярвате ли на Ердоган? Вярвате ли на полицията му? Какво ще ви каже тя? Please, no, don't <laughs> reply now. Не, не отговаряйте сега. Господин Албрехт казва, че има право на отговор. Но трябва да изслушаме и комисията. Добре, отговорете на личния въпрос. Но след това продължете дискусиите си в рамките на заседанията на докладчиците в Сянка. По първият въпроса. Въпреки това, вие искате данни за всички пътници. След това казвате, че трябва да се прецени риска и прочия. Но първо вие искате данни за всички пътници. Именно това критикувам аз. Мисля, че не отговаря на искането на Съда на Европейския на, за, по човешките права. Първо преценявате риска и след това трябва да поискате данните. Благодаря ви, благодаря ви за изказванията, както и за положителното отношение към докладчика. Има доста още нерешени въпроси, но позволете ми първо да дам думата на представителя на Европейската комисия да изясни някои елементи – след това ще дам думата и на представители на съвета. И така, първо, комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че ми давате думата. Искаме да благодарим на докладчика за усилията положени в изготвянето на доклада. Както обикновено, Европейската комисия за сега запазва общата си позиция но приветстваме проекто доклада на докладчика. Този текст е в духа на предложението на Европейската комисия. Бихме желали да подчертаем редица аспекти, които според нас изискват допълнително обсъждане. Първо се отнася до достъпа до ЕТИАС от граничните служители. Комисията счита, че предоставянето на подобно разрешение и достъп до тази информация трябва внимателно да се прецени, като се отчете необходимостта и пропорционалността и трябва да се ограничава само до това, което е строго необходимо, за да могат те да се вършат работата при осъществяването на контрол върху пресичащите границата. На второ място за приходите. Комисията счита, че приходите, които се генерират от събирането на такси за издаване на разрешения по ЕТИАС, трябва да са външни приходи, докато текстът, който се предлага от докладчикът, посочва, че тези приходи трябва да бъдат вътрешни. Комисията не чита, че тази промяна би била уместна тъй като външните, външнасочените приходи приходи ще доведе до доста висок излишък в рамките на фонда за вътрешна сигурност и така няма да се използва дълго време, вместо да се използва за автоматизирането на системата. Когато приключи периода по сегашната рамка, средствата, които са натрупани, ще се върнат така или иначе в общия бюджет на държавите членки, така ще се намалят вноските на държавите членки в бюджета. Относно Европол има няколко изменения, свързани с Европол. Искаме да подчертаем, че Европол няма пряк достъп до информационната система ETIAS и данните, съдържащи се в нея. Държавите членки пряко отговарят на данните, които включват в ETIAS и Европол няма да има достъп до тези данни на никой етап. Ние оставяме на разположение, за да продължим разговорите в парламента и да поясним различни технически елементи на предложението, ако се изчете за необходимо от докладчика или от представителите на комисията ЛИБЕ. Благодаря ви. Благодаря, господин Солон. От председателството на съвета, госпожа Елиза Гаут. Добър ден, господин госпожо председател. Добре, добър ден на всички. Действително, предложението за ЕТИАС е едно от важните досиета, по което работя съвета. Тази важност беше подчертана. Беше подчертано също, че това е сложен въпрос. След съобщението на Европейската комисия за по-стабилни и по-интелигентни системи в пътната карта от Предислава беше включено от страна на съвета, както и в заключенията на съвета от октомври 2016 година. След представянето на предложението през ноември ние започнахме работа на техническо равнище и то доста интензивно. Благодарение на конструктивния подход на държавите членки, вече има изготвен общ подход на съвета, който беше одобрен на 9 юни от съвета по общи въпроси. Приветствам проекто доклада ви, както и коментарите, които направихте. Няма да навляза в подробности по общия подход и това, което сме обсъждали в съвета, но много от нещата, които вие откроихте, са обсъждани от нас в много голяма степен и те са отразени в текста. Това се отнася и за доста от коментарите, направени от депутатите. И така на този етап искам отново да приветствам проекто доклада. Ние очакваме парламентът да одобри мандат за преговори, за да могат да стартират междуинституционалните преговори. Съвета също призова до края на годината да се постигне съгласие. Надяваме се, че ще можем да постигнем тази цел, както е посочено и в съвместната ни декларация. Очакваме допълнителни дискусии и съм убедена, че този въпрос ще бъде поет по-нататък от следващото председателство. Благодаря. В заключение по дебата, в качеството ми на докладчик, искам да кажа първо да изразя благодарност на колегите за направените предложения, за окоръжителните думи. Зная, че има доста различни мнения, но въпреки това се надявам, че ще стигнем в крайна сметка до обща позиция, въпреки че няма да е лесно. Както казах в началото, осъзнавам, че предложението на комисията дава доста възможности за конкретизиране, подобряване. Ето защо ние правим опити в тази насока, за да стане текста по-добър и да бъде по-лесен за прилагане. Напълно съм съгласна с господин Дюпре, затова съм и представила изменение в този смисъл, че лица, които са освободени от визи, не трябва да бъдат поставени в по-низгодна, по-трудна позиция, когато искат да влязат на територията на Съюза от тези, които а, трябва да получат виза, за да получат достъп а, до територията на Съюза. Имаше някои конкретни въпроса, които бяха поставени и съм убедена, че ще намерим отговори. Аз имам конкретни предложения, имам разбиране защо нещо е включено или не. но ще имаме още доста срещи на докладчиците в сянка и ще изясним всичко, което остава. Системата за влизане и решения е, и излизане и решенията, които се вземат, ще се отрази и по това досие, така че ние трябва да следим какво става на този фронт, за да не се дублира работата ни. Когато включим нещо в този текст, трябва да го сравняваме с това, което се прави по другите досията, за да има съответствие. Що се отнася до решенията, която трябва да се вземат в системата за влизане и излизане. Крайният срок беше определен за 11 юли, но Госпожа Виржа, госпожа Гион, господин Албрехт помолиха да се отложи до 18 юли. Мисля това за важно, за да имате възможност да работите по предложенията за изменения, така че за мен това е За Затова крайният срок за изменение ще бъде 18 юли, 4 часа след обяд. Благодаря ви, очаквам добро сътрудничество, очаквам вашите предложения за изменения и се надявам, че ще постигнем добър компромис и че ще можем да внесем един добър текст, който да е приложим, да не бъде само на теория, но да бъде практически приложим. Благодаря ви, колеги. Следващата точка от дневния ред е разглеждане на три точки. Те ще бъдат разисквани заедно. Командировка на комисията Либе в Гърция от 22 до 25 май. След това доклада за преместването и презаселването. 13-я доклад, както и доклада на комисията по 6-я доклад за постигнатия напредък в изпълнението на изявлението на ЕСА и Турция. Това ще бъде, както вече казах, общо разискване за положението в Гърция. Делегация на комисията Либия посети Гърция под ръководството на колегата Питер Милер Нидермюлен и е, Теокарус. Целта беше да се разгледа системата за приемане на беженци в Гърция, е, както и прилагането на политиката на Европейския съюз в областта на обежището, включително в горещите точки. Колегите посетиха две такива горещи точки на островите Кос и Лесбус. Срещнаха се с представители на гръцките власти, на европейски и международни организации, включително с представители на Европейската комисия и на европейски агенции, както и на ВКБОН. След като господин Нидер Мюлен представи доклада от посещението, ще имаме възможност за разискване. След това ще пристъпим към 13-я доклад относно преместването и презаселването. От господин Нилсен ще бъде представен. След това ще изслушаме господин Вервей, който е координатор на ЕС за прилагането на изявлението ЕС Турция. Първоначално, когато делегацията посети Гърция, намерението беше да се срещне с господин Вервей, но поради недостатъчно време това се оказа невъзможно. Затова вие сте тук сега и сега ще можем да проведем разговор по тези въпроси. Но най-напред давам думата на господин Нидермюлер. Благодаря, госпожо председател. Посещението в Гърция беше между 22 и 25 май. Както вече споменахте, имахме една много наситена програма в рамките на тези три дни. Посетихме различни обекти, горещи точки, различни центрове преди а, депортиране, също центрове за малолетни лица, както на някои от островите, така и в континенталната част на Гърция. Срещнахме се с НПО, с представителите на държавните органи, с министъра по миграционните въпроси на Гърция. Целта беше да се запознаем с текущото положение в Гърция. Отбелязахме, че условията за прием в посетените обекти и горещи точки са се подобрили през последните месеци, въпреки обаче има някои безпокойства, свързани с оставащи места за приемане. Също гръцките власти разширяха капацитета за прием и преработване, обработване на заявления за обежище своевременно. Това става и с подкрепата и финансиране от Европейския съюз. Но, за съжаление, понякога доста дълго чакат заявителите отговор на своите молби. Въпроса за връщането на хора, които не, нямат право на международна закрила, сега се е изострил, тъй като миграционните потоци са се променили през последните години. Има промяна в правната рамка и в практиката, което осложнява работата на някои от операторите и както и на търсещите обежаща, за да получат адекватна информация, да получат правна помощ. Такава помощ е доста ограничена идентификация по време на интервюто и на по-късен етап е изключително важно и трябва да се систематизира в по-голяма степен. Важно е също да има непрекъснато устойчиво финансиране, най-вече от Европейския съюз. Това е изключително важен въпрос, тъй като има опасност, безпокойство от прекъсване на финансирането за извънредни нужди, което има негативни последици, особено върху островите. Също трябва да се изисква осигуряването на обучение на децата на континенталната част. За съжаление, доста често децата трябва да чакат дейностите на НПО не могат да заменят едно истинско обучение в училищната система. Умена на мнение с заинтересованите страни доведе до следните препоръки. Първо, задържането, включително подпомаганите доброволни връщания, трябва да се разглеждат едно по едно и това трябва да е мярка от последен, последна мярка, когато се направи оценка на риска от укриване. Втората препоръка е достъп до официално образование – то трябва да се гарантира за всички деца, които са на островите. Пълно използване на европейски фондове за интеграция, така че търсещите убежище, беженците, иммигрантите да имат шанс да станат част от обществото, което ги приема. Втората препоръка е да се установят семейни връзки, да се улесни събирането на семействата, като се спазват процедурите от Даблин и държавите членки трябва да се сътрудничат. Трябва също на последно място да се ускори преместването и всички държави членки трябва да изпълнят поетите ангажименти 20 хиляди до сега подлежат на преместване. Европейския парламент има резолюция, която настоява за изпълнение на ангажиментите по приместването, включително и след 26 септември 2017 година. Ние останахме с впечатлението, че гръцките власти правят всичко, по което е по силите им да подобрят положението, но въпреки това остават доста нерешени проблеми. Благодаря ви, господин Нидер Мюлер. Преди да пристъпим към разискване, ще дам думата на господин Нилсен, за да ни представи 13-тият доклад за преместването и презаселването. Благодаря, госпожа председател. Къде се намираме днес? 15 хиляди бяха преместени от Гърция, 7 хиляди от Италия. Така че тенденцията е положителна, има значителното подобряване на преместените лица от е, Италия. Необходими са обаче допълнителни усилия от страна на държавите членки, най-вече държавите членки да поемат ангажименти, що се отнася до преместването на лица от Италия. Това предстои. Държавите членки трябва да имат не толкова строга политика относно преференциите, тъй като това е пречка пред бързото осъществяване на процедурата. Всички заинтересовани страни трябва много внимателно а, да планират а, а, капацитета за обработка, за да може да стане преместването бързо от Гърция. Що се отнася до Италия, са необходими допълнително усилия за регистриране на лицата, които подлежат на презаселване, както и да се централизира в по-голяма степен процедурата, за да се улесни тя, особено в последните етапи. Беше започната информационна кампания в Италия, за да се подобри регистрацията. Комисията осигурява и финансова подкрепа за подобряване на процедурите, които да са по-централизирани, и това ще доведе до благоприятен ефект върху бързината на разглеждането на молбите. Ние очакваме, че ще можем да изпълним общата цел да бъдат преместени всички, които подлежат на преместване от Гърция и Италия в рамките на определения срок. Това изисква повече усилия от държавите членки. Веднага след като беше прият доклада, комисията започна процедура за неизпълнение срещу Полча, Унгария и Чешката република. Тези три държави членки не са поискали, нито пък са приели никакъв беженец от последната една година. 16 500 лица бяха преместени, което е две трети от първоначалната цел. Има доста държави членки, които не са презаселили никой по квотите. До сега е важно те да започнат да го правят, преди да изтече срока за прилагане на схемата. 6200 са преместените от Турция. Благодаря ви, господин Нилсен. Сега давам думата на господин Вервей. Благодаря, госпожо председател. Бях подготвил кратко изложение за доклада, но мисля, че ще бъде по-интересно да реагирам на доклада на парламентарната комисия и след това да ви представя някои цифри, най-напред искам да кажа, че като цяло докладът е балансиран. И с и съответства на впечатленията, които ние имаме. Беше споменато, че условията за прием са се подобрили но продължава да... Но проблеми се запазват. Това е доста справедлива оценка. Положени са усилия за подобрения, особено като се има предвид трудната ситуация през зимата. Има какво още да се направи. Има конкретни е, слабости, е, които сме отбелязали, а именно ситуацията в е, КОС, КИОС, това не е официален лагер, той се управлява от общината, той е пренаселен и неколкократно сме предлагали финансиране за други решения, но се оказва много трудно да бъде убедено местното население, така че нещата са блокирани. Има и други проблеми, но като цяло може да се каже, че нещата са се подобрили. Спомена се процедурата. Постигна се много голям напредък – от страна на ЕАЗО. Е, ЕАЗО и другите служби свършиха чудесна работа, но проблемите се състоят е, на етапа обжалване, втори етап – не защото ние или властите не полагаме усилия, капацитета на органите за обжаване се удвои, предоставени са допълнителни компютри, правна помощ, така че много е направено, за да се подобри капацитета, но за сега това не намира отражение в броя на обработените случаи. Много от тези случаи не са бежанци, всъщност те принадлежат към категорията на онези, които по всяка вероятност нямат право на международна закрила. И една от причините, поради които е трудно да се постигне напредък по връщанията, е именно това. А, от тук и отражението върху цялата система бяха повдигнати въпроси за уязвимите лица и тяхното набелязване. Много важен въпрос. До сега системата е подхождала по-скоро предпазливо. Ако погледнете цифрите, ще видите, че много голям брой деца са обявени уязвимието, защо взетите решения за обявяване на лица за уязвими намират отражение в статистическите данни. Повече от 8000 са били препратени към редовната процедура на основание уязвимост. Това е значителен част. Страх от прекъсване на европейското финансиране. Искам да поясня. Европейският съюз ще продължи да осигурява финансиране, но финансирането до сега е, е за, е, за неотложни потребности е, или за хуманитарни цели. В определен момент ще трябва да има преход към националните средства. Те пак идват от Европейския съюз, но има нужда от преход. Не е лесно, има нужда от капацитет. Факт е, и за това чувате и оплаквания, партньорите предпочитат комисията да им бъде партньор вместо държавите членки. Това е реалността. Ние полагаме усилия да помогнем да се осъществи този преход, но заедно с това следим нещата внимателно, тъй като смятаме, че не би трябвало да има спад в качеството на извършваните дейности и на островите и на континента. Напрежението само в индивидуални случаи като крайна мярка. Съгласни сме. По различни причини има правен, има хуманитарен аспект. Има и обаче един а, практически аспект, капацитета за а, връщане е ограничен. Ето защо посъветвахме гръцките власти да не, при... да не приемат в центровете за държане лицата, които ще се връщат. Има опасност от, из... от бягство. Има правни ограничения, възоснова на които гръцките власти са сметнали, че трябва да постъпят така. Ние водим диалог и, и аз бих променил нещата така, както вие предлагате. За събирането на семейства – всички сме съгласни, че тези процедури трябва да бъдат извършни максимално бързо. Презаселването е тема, по която комисията има ясна позиция. И не на последно място препоръки, коментари за училища за децата и мобилизацията на средства за интеграция, не мога да не се съглася, с една оговорка. Аз смятам, че оставането на хората на островите трябва да бъде ограничено в максимална степен. Тоест децата да не остават там повече отколкото е абсолютно необходимо и трябва и да бъдат записани в училище на континента. Ето това е общата цел. Това не означава, че е, ние не трябва да обръщаме внимание на децата на островите. Има много спешна необходимост да започнем да мислим за следващите стъпки. Има хора, които не могат да бъдат върнати, не могат да бъдат преместени в други държави членки. Те трябва да останат в Гърция. Така че възниква въпрос за интеграция. Това е, е това се отчита и това е следващия фронт. Е, трябва да започнем работа там и не мога да не приветствам вашите препоръки. И междувременно това е, говори за това докъде сме стигнали е, с изпълнението на споразумението ЕС Турция. Е от гледна точка на целите, трябва да кажем, е, че резултатите потвърждават, че целите се постигат силно, рязко намалява броя на пристигащите, броят на загиналите. И така, от една страна нещата са се подобрили, но остават въпроси и те бяха посочени в доклада. Благодаря. Господин Вервейн, сега колегите, които искат да се изкажат, предимство ще имат членовете на делегацията, госпожа Енес, госпожа а, Гомес, а, госпожа Спинели, госпожа Ернст. Благодаря ви. Много се радвам, че водим тази дискусия. Тя е необходима. По някои въпроси съм доволна от това, което чух. Хубаво е, че изключителните обстоятелства малко са се подобрили в Гърция. Има сериозни проблеми с поразумението с Турция споразумението има и последици. Първото е свързано с задържането. Споменахте, че задържането е доброволно решение, взето от гърците, защото смятат, че по този начин по-правилно подхождат към онези, които ще бъдат връщани, те се настаняват в тези центрове Знаем как изглеждат тези центрове. Те са затворени. Може да ги напуснеш за много ограничено време. Menschen sich in diesen pre-return Centern aufhalten müssen. Das sind die freiwilligen Rückkehrer, dann die. В тези центрове има два типа лица. От тези, които доброволно ще бъдат върнати, които ще бъдат връщани принудително и създаващите размирици. Кой взима решение за това, кой, към коя категория принадлежи? Друг въпрос е свързан с второто обжалване или така наречените доброволни връщания след първото обжалване или първото гледане, неуспелите ще трябва да се върнат обратно доброволно или не. Кой взе това решение? Гърците или някой друг? Европейската комисия е, комисията би ли подкрепила тези решения? Третия въпрос е свързан с събирането на семейства. Всичко върви твърде бавно. Защо? Откъде идва а, е, тази мудност? Държавите не са ли готови за събирането на семейства, не искат да допуснат членове на семействата или има други причини, или пък има други причини. И по-нататък е, по презаселването чухме, че 12 е, хиляди са готови да бъдат е, презаселени. Казвам, разбрахме, че с 8 000 и сега пък държави членки казват, не, ние не искаме или пък има някакви други причини. В крайна сметка това са това е причина да не бъдат а, приемани хора. Защо не се презаселват хора, които чакат да бъдат презаселени? Беше казано нещо за използване на националните средства, когато свършат европейските. Трябва да видим как ще стане това в Гърция. И накрая лицата с увреждания. Много сериозен въпрос. Знаем, че в Гърция има закон, според който тези лица ще получат специална подкрепа. Установихме, че комисията оказва натиск за да не се а, прилага този закон. може би за да бъдат върнати тези е, кандидатстващи за убежище в Турция. Е, освен това има хора, които са в лагерите от 11 месеца, ако там има деца, които не ходят на училище, проблемът е сериозен. Децата не трябва да бъдат на островите, те трябва да бъдат на континента. Защо не са там с родителите си? Благодаря. Благодаря. И аз участвах в тази делегация. Най-напред искам да благодаря на организаторите. Много беше интересно. Особено когато гледам на проблемите от шведска гледна точка. Ние не сме връщали иммигранти обратно в Гърция, които са били регистрирани в Гърция и след това са се оказали в Швеция, просто защото се оказва, че центровете са толкова е, неадекватни. Сега виждам, че тези центрове са, изглеждат много добре. Модулни сгради, с климатици, сателитни антени, достъп до фитнеси, организират се вечери с барбекю. Аз в продължение на 15 години аз работих в туристическа агенция и знам, че има курорти, които изглеждат по-зле от, им, от базата за а, бежанците. Сега, когато разговаряме с а, министъра за миграцията в Гърция, <coughs> те потвърдиха това, което аз казвам. Над 80% от пристигащите в Гърция са економически мигранти. И ние трябва да се замислим за това. Тук говорим за беженци. Добре. Само, че в Гърция почти няма сирийци. Повечето от, са от Северна Африка, Афганистан, Бангладеш е, и така нататък. Трябва да имаме преди това. Онези, които са в Гърция в момента, са всъщност в по-голямата си част економически мигранти. Времето за обработка е твърде дълго. Разговарях с мнозина, които са в центрове за държане и те знаят, че ще бъдат върнати, само че е, за да, взимането на решение отнема много време. Е, нещата трябва да се ускорят и да почнем да ги връщаме по-бързо. Е, процеса за кандидатстване отнема много. Това, което особено ме разтревожи е в Лесбус видях 8 мъже от Африка. Те ми казаха колко е лошо уифито, храната в ресторантите била толкова лоша, че и кучетата не искали да ядат. И накрая ни казаха, че ако не получат а, убежище в Гърция, или ако не им се позволи да се движат свободно в Гърция, тогава ще прибегнат до насилие. В тези лагери напрежението клокочи. Госпожа Гомеш. Благодаря. mas li com muita atenção o relatório и e acho que foi excelente o Parlamento. Това, което направи парламента по време на това посещение е чудесно. В доклада виждам, че доста неща са, промен... са усъвършенствани. Качеството на лагерите и още нещо. Солидарността и щедростта на гърците към бежанците е огромна. И заедно с това в доклада ми се струва, че трябва да се спомене, че има неща, които все още не функционират. Първо, не придружените малолетни лица. Няма форма а, за надзор на децата. И в доклада се казва, че са изчезнали 900 малолетни лица. Изчезнали. Сигурно не защото са си намерили, са отишли при семействата си. Това не е характерно само за Гърция. Да не забравяме, че тези деца могат да бъдат експлуатирани от организираната престъпност. Освен това, много съм разтревожена и от още един въпрос именно споразумението Европейски съюз Турция. Не знам дали това е морално, законно споразумение, защото тук има нарушаване на правата на човека в, областта на търсенето на убежище и правата на човека, но това не е казано в доклада. Имам един въпрос. Преди да отправя въпроса, искам да се спра на още един въпрос. Хубаво е, че Европейската комисия сега предприема нещо срещу държавите членки, които отказват да приемат беженци по а, договорената квота. Хубаво е, че е започната процедура за нарушение. Само, че това е изключително бавно и аз не искам да критикувам а, Гърция. Имайки предвид, че този процес върви толкова бавно, дори когато в крайна сметка има презаселване, ще има вторични движ... придвижвания. В моята страна, Португалия, пристигнаха 1300 души за презаселване. Те дойдоха от Гърция и от Италия. Има обаче има вторично придвижване от 40%, т.е. към други страни, в които тези беженци имат семейства. Е, и този процес на презаселване е изключително бава, бавен. А, хората остават твърде дълго в страните, в които пристигат Италия или Гърция и в крайна сметка, след като остана там толкова дълго време и се натъкнат на още други проблеми. Онези, които пристигат в Португалия, не остават там и една седмица. И след това потеглят към други страни, като Германия, например, и искат събиране на семейство – Цялата тази процедура е много е, утежнена и тя сигурно се дължи на е, продължителността на процедурата. Освен това, много младежи не получават никаква помощ. Те пристигат те не ходят на училище. Много от страните, от които идват, не са, там не са ходили на училище, нямат, нямат образователно ниво, няма, не им, в лагерите не им се предлага обучение. За бежанците – Действително ли има случаи на геноцид, когато се натъкнем на лица, които са представители на тези групи, всички те пристигат травмирани. Не се знае какво се е случило и действително е имало геноцид. Е, може би това трябва да се провери. Отправям а, въпроса към колегите, които участваха. Повтарям, някои неща са много по-добри, други си оставят много тревожно. Цялата политика на убежището е, е свързана с проблеми. Процесът на събирането на семейства е много обавен и това обяснява а, е, и наличието на много слабости. Госпожа Спинели. Благодаря, госпожо председател. Аз имам няколко въпроса към Европейската комисия. Доброволното връщане с помощта на МОМ в Гърция. Това са проблематични епизоди. Имам предвид по-конкретно връщането в, а, а, в, в своята страна на представител на Етиопия. След 7 месеца беше върнат в Адисабеба, където беше подложен на тежки изтезания. Същата опасност е през същата опасност са изправени при един е, иранец. Що се отнася до презаселването? Аз лично бих била по-малко оптимистична имайки предвид, че целта не е постигната, няма да бъде постигната до септември. Бих искала да знам какво ще правим след това. Обмисля ли Европейската комисия нова програма за презаселване? поне докато не се договори нова система Дъблин и нова програма. Бих искала комисията да ни каже кои са най-проблематичните въпроси, които създава толкова трудности за презаселването. За Гърция проблем е семейно, събирането на семействата. Проблемът не е само в бавните темпове. Проблемът е в приоритетите. Събирането на семействата трябва да е, има абсолютен приоритет – Знаете със сигурност, господин Вервей, че има споразумение между правителствата на Гърция и Германия, за да се забави драстично събирането на семейства за лица, които са в Гърция и трябва да, би трябвало да отидат в Германия. Бихте ли се свързали с германското правителство, за да се види действително ли има такъв натиск от германското правителство в нарушение на Дъблинския регламент и на правото на семейен живот. Друг въпрос, свързан с презаселването, е за Италия. В доклада е записано, че сред възраженията са свързани с, сигур... с обществения ред и сигурност. И това е клауза в решението за презаселване. Причините за отказ – основани и мотивирани с обществения ред и сигурност, никога не се основават на детайлно проучване на лицето, получило отказ. Не се знае дали това се използва като претекст Имам предвид тем сигурността или пък действително има проблеми с сигурността, защото е напълно възможно да има такива. И в този случай, ако има такива проблеми с сигурността, не смятате ли, че има нужда от независима проверка а, на обстоятелствата около отказа? Друг проблем е с презаселването е, че искащият обежище не получава а, документация за собствения, за себе си. Ако ще бъде презаселен в друга страна, не получава документация основана на интервютата преди презаселването. Тази липса на документи в много случаи пречи на събирането на семейства, защото в новата страна не може да докаже, че има семейство, що се отнася до Турция. Е, имам въпрос към господин Вървей. Европейската комисия неколкократно помоли гръцкото правителство да промени законите си, за да, за да се извърши репатриране, в някои случаи на уязвими лица – за щастие, гръцкото правителство не променя а, своя закон и не отговаря на искането на комисията, но проблемът си остава. Когато се казва, че е все по-трудно да се идентифицират уязвимите лица, Факт е, че новата процедура предвижда новата процедура да настъпи няколко дни след пристигането на островите. И всичко това е изключително трудно, както ни казват а, неправителствените организации, защото в рамките на 2-3 дни е невъзможно да се направи такава идентификация. И последен въпрос за Турция и декларацията Европейски съюз е, Турция. В Гърция е, на условията за презаселване отговарят е, лицата, които са в страната е, от септември до март, е, когато, т.е. датата, на която беше прието споразумение с Турция. Помните, че имаше резолюция на Европейския парламент в е, доклад, е, в който се поставя под съмнение тази дата 20 март крайна дата за презаселване. Как реагирахте на резолюцията на Европейския парламент? И смятате ли, че е законно да се приеме такова решение, да се приеме тази крайна, този крайен срок 20 март? Имайки предвид, че споразумението с Турция или така, нареченото, е, така наречена декларация не е законен документ. Благодаря, госпожо Спанел, Госпожа Зипел. Благодаря. Не знам откъде да почна. Може би първо два въпроса, повдигнати вече от колегите. Първия в Гърция имаме едно правило, което само по себе си е добро, че уязвимите лица трябва да могат да се радват на по-бърза процедура и също и да бъдат преместени в континентална Гърция, не да, да на, седат на островите също така. Ако имате отрицателен отговор и искате да обжалвате, може, губите правото си да участвате в програмата за доброволно връщане. И всъщност от това става ясно, че какво правиме ние, че ние като че ли не искаме да помагаме на Гърция, не искаме да помогнем на бежанците, просто да изпратиме послание към останалия свят. Просто не сте добри, добре дошли у нас. Така че, смятам, че просто това, което правиме спрямо Гърция и бежанците е нещо недопустимо, неприемливо. От 2008 година Гърция е изправена през проблемите, свързани с финансовата криза и така нататък. Те трябваше да приватизират всичко, да продадат летища, пристанища. Здравната система е почти в колапс пенсиите и заплатите бяха намалени неколкократно, а същевременно те са изправени пред най-голямата миграционна криза. Те трябва да създадат на практика цялата тази система за приемане на бежанци. И какво правиме ние? Ние дни, не им помагаме. Ние просто само се оплакваме, толкова много са мигрантите, толкова много са бежанците. А колко, кол, колко души бяха приети в Унгария, в Словакия, в Чешската република? Знам, че макар, че не, знам, че не сте виновни вие, вие правите всичко възможно за решаване на кризата, но поведението, отношението на държавите членки просто е недопустимо и виждам тук член от наша е, колега казва, че единственото нещо, което трябва да стане в Гърция е просто да се промени управлението от правителството. Не за господин Вебер, за господин Шъблер дори ИВФ си е лява организация, защото дори те казват, моля ви, престанете, създава се система на създава се ефекта на снежната топка. В крайна сметка, тук въобще не става дума за една социалистическа организация. Те просто Вижда, че няма друг начин да се действа. А какво отговаряме ние? Ами просто нека да се промени да се промени, да, да се смени правителството в страната. Така че какво е, какво е посланието, което изпращаме ние, какво послание препращаме на унези хора, които бягат от война, от бомбардировки, от изтезания, от И въпросът ми е, може ли комисията да направи сбор на сумите, които сме изразходвали за изграждане на стени, за охрана на нашите граждани, граници, колко пари сме дали на Турция, на Афганистан, колко пари се харчат за гранична охрана и колко колко души, на колко душо сме помогнали и с тези средства колко души можехме да помогнем е да оформят, да се заселят, да се интегрира. И какво правиме в крайна сметка? Ние изоставяме Гърция, изоставили сме в едно почти нечовешко невъзможно положение. Така че още веднъж стана ясно, че съвета нито е готов, нито демонстрира политическа воля да реши проблема, нито прави всичко възможно за намиране на причините за миграционните потоци. Така че смятам, че ние просто сме, трябва да се изправим пред собствената си вина. Аз наистина ме е срам, срам ме за това, което става. Подигравате ли се с мене? Наистина това, което казахте, беше много смешно и забавно. Вие критик, критикувате Чехия. Вие казахте, че ние ние не, не приемаме мигранти. Коя сте вие, госпожо? Вие сте един координатор на социалистите. И, ми, и, идете в а, а, идете в Чехия, обяснете на министър-председателя, на президента, че ги критикувате и че не сте съгласни с тях или просто правите спек, спектакъл за нас тук само. Нека наричаме нещата с истинските им имена. Социалистите са онези, които а, престанаха да приемат иммигранти. Ние а, е, искахме да бъдат преместени е, мигранти да ги презаселме. Така че нека да престанем да си говорим глупости, а да погледнем и цифрите какви са. 20 хиляди са преместените мигранти. А защо не повече от това? За, защо не всички от тези, които са били реги, регис, регистрирани и са и а, трябваше да бъдат преместени. Къде отидаха те? Къде се загубиха? Защо не може да ги намерите? Така че искам от, отговор и отговор, който да не е емоционален, а, а рационален. Кол, колко, колко души преместени в Литва се пре, презаселиха в друга държава, членка в Германия или в друга? Благодаря, колеги. А, господин Нидермюрен, може би, който беше ръководител на делегацията, иска да добави нещо. Не като допълнение към доклада, но искам да кажа нещо по... Мисля, че в, в, в момента обсъждаме кой, кой се е провалил от социалистите или консерваторите или другите. Мисля, че не това е проблема. Проблема не е в партиите. Ако обвиняваме едни или други, никога няма да намерим решение. Не, ние трябва да намерим едно общо европейско решение. Всич... Нещата са ясни. Всички държави членки трябва да се обединят и да намерят решение на въпроса. Защото е, да се... Сват, свадите не, няма да доведат до нищо. Трябва просто да намерим едно общо европейско решение на въпроса. И сега, господин Нилсън, от името на комисия. Благодаря за коментарите и за въпросите. Ще се опитам да ги свърша и да кажа докъде сме стигнали и какво можем да очакваме в близко време. 10 000 са регистрираните за преместване в Гърция в момента. До сега преместването ставаше в порядъка на 2000-2500 на месец и очакваме това темпо да се запази за в бъдеще. А, но ние смятаме, че наистина няма да е възможно, може би, държавите членки да изпълнат ангажиментите си до 27 септември, но в крайна сметка нещата ще продължат и след това. Да, наистина Прекалено малко са били преместванията и въобще цялата система е работила, продължава да работи прекалено бавно, троп, тромаво до сега, но, но това е положението сега. Ще видим какво ще можем да направим през следващите 3 месеца и какви цели ще е, постигнем и най-вече дали ще можем да преместим всички от тези, които са регистрирани. Колко като цяло положението и на островите, и в континентална Гърция са задоволителни. Някои държави членки е, споменаха, че биха искали да направят да правят допълнителни проверки на основа на основания за, за сигурност. И, но при всички случаи те те трябва да аргументират своя отказ за приемане на някои. За съжаление, много държави членки не изпълняват тези свои е, задължения. Колкото до 26 септември и като страен срок за в момента все още не знам и не, не е моя така не мога да поема отговорността да, да кажа какво ще направи комисията от тук нататък, дали ще имаме нова, ново предложение или ново решение. и за това очакваме колкото се може по-бързо някакво решение относно преразглеждането на Дъблин. Сега преместванията от Гърция са малко забавни, Дър, много дър, държави членки обаче сега трябва да се съобразяват с юриспруденцията. Германия се, се, се опита да влезе в някакви достатъчни двустранни отношения с Гърция относно месечния брой на разглеждане на, на молби и обмен. Това е абсолютно законно. Наистина, наистина има известни така забавяния, но като цяло всички тези процедури са правомерни. обратно и няколко хиляди е, мигранти са били преместени от Гърция на основа на тези е, споразумения. Сега, господин Левър, ще се опитам да отговоря на останалите въпроси. Е, един от въпросите беше кой решава какъв вид е, правила на задържане или какъв вид задържане ще бъде упражнявано. Гръцките власти вземат решение. Също така има различни виждания по въпроса, но Гръцките власти смятат, че не могат да променят процедурата обяснявайки го с това, че а, лицата, които а, се присъединяват към програми, програмите за доброволно връщане, вече нямат право да подадат молба за а, убеж... за убежище и съответно нямат право да пребивават в страната. За това те трябва да бъдат е, задържани в центровете за задържане преди да бъдат репатрирани. Що се отнася също до тази до програмата за доброволно завръщане, лицата трябва да изберат или да изберат програмата за връщане или да подадат молби за убежище. Не, нещата не са да точно така. Не, не това е изборът. Аз не съм казала, че те трябва да изберат едното или другото, но казвам, че на практика, ако искате да, обжа, да обжалвате решението, на практика вие вече сте лишени от възможността да се включите в програмата за доброволно връщане. Не, не е така. Ам, на практика нещата не стоят така. Повечето лица първо подават молба за убежище и, и след и в последствие могат да се включат в програмата за доброволно завръщане. Но а, въпросът е, че в последствие те би трябвало да трябва да, трябва да оттеглят а, молбата си. Това е това е логично само по себе си. А на въпроса да, да, ще се върна към това. Колкото до кой изпълнява програмата за доброволно връщане, Държа, държавите членки биват насърчавани да развиват такива програми, но същевременно те могат да ги е, организират по начина по който те решат. Така че в, е, съответ, в е, този случай гръцките власти са онези, които е, решават как се изпълнява програмата. Колкото до натиск упражняван от страна комисията на гръцките власти да връщат уязвими лица в Турция. Виждам какъв е проблема и откъде идват подобни твърдения. трябваше да бъде проведено раз, така, да се види дали подобно нещо може да бъде, подобна процедура може да бъде извършена, обаче при а, прилагане на специални мерки. Просто се направи едно такова проучване. Би ли могло евентуално да, да се върнат уязвими лица в Турция? Стана ясно, че по принцип да, но но при всички случаи трябва да се прилагат допълнителни специфични а, мерки и гаранции. А повече. А, до сега повечето уязвими лица, а, техните техният казус е бил а, разглеждан съгласно нормалните процедури, а те имат право на ускорени процедури. Така че в, ин... в интерес на ли... уязвимите лица е техните проблеми да бъдат идентифицирани колкото се може по-бързо, за да може в последствие да се прилага най-подходящата процедура. Но при, при всички случаи а, нали, по, по, получават се от време на време известни жалби от страна на, на неправителствените организации, но същевременно те са онези, които настояват уязвимите лица да бъдат прехвърляни от островите в континентална Гърция. И ако обсъдите нещата така с неправителствените организации, може би не е официално, те биха се съгласили с това. Защо? защото много често неправителствените организации са онези, които са се занимали с откриването, да речем, на, на проблема на, на лицето, тъй като няма достатъчно лекари на а, разположение, колкото до не придружените малолетни. Много от вас повдигнаха този въпрос. Това наистина е един много труден за решаване проблем. И тук не става дума за средства, усилия или, или друго. Обсъждали сме нещата с представители на неправителствени организации, като им казваме, ето на е, средствата са на лице, но, а, но наистина е, тук е, проблемът е много труден за решаване, защото няма достатъчно компетентни лица, които могат да поемат нещата в, в свои ръце. Така че продължаваме да, да правиме всичко възможно за закрила на непридружените малолетни, включително и възможността за попечителство и и въобще за, така, за създаване на една по-стройна система за а, надзор, за попечителство над тях неправителствените организации поемат така действия в тази насока, но наистина много, много е трудно и, и са необходими съвместни усилия, за да постигнем някакъв напредък. Again, uh... Няма да постигнем съгласие, но винаги, когато съм тук, някой казва, Споразумението е Европейски съюз Турция е незаконно. Аз имам по-различно мнение. Аз е, нямам политическа роля и искам да кажа, че това, което е посочено в е, тази декларация е, че трябва да се прилагат е, нормите, правилата, как ще бъдат прилагани, е свързано с това всеки отделен случай на всеки мигрант да се разглежда отделно, да се предвидят е, всички гаранции и именно това е процедурата, която следваме. Такива са реалностите. Разбира се, някои се притесняват, е, що се отнася до бързината, с която се разглеждат е, молбите но не мога да твърдя, че не се спазват правилата, защото те се спазват. Може би да спра до тук. Не зная дали разполагате с повече време. Благодаря ви. Мисля, че отговорите ви бяха много подробни. Благодаря. В качеството ми на председател искам да кажа, че от доклада на делегацията на Либе ще се счита за окончателен, ако не постъпят допълнителни бележки в секретарията до края на тази седмица. Благодаря и на двамата за вашите коментари, за отговорите, които предоставихте. Ние много добре оползотворихме времето си. Имаме малко, което остава. Следващото ни заседание ще бъде на 29 юни от 9 до 12.30 и следовето от 14 до 17.30. Благодаря ви за участието. Приятна вечер!